Бих искал да подчертая два аспекта. Един от тях е ролята на този комитет с дискусии от всички заинтересовани страни, а другият е въпрос за управлението на интернет. Имаше дебат дали трябва да продължи да съществува междуправителствената комисия така или комитет, както съществува по-настоящем, с различни заинтересовани страни. Не се стигна до краешна, извинете, заключителна позиция. И на второ място конференцията в Бразилия. Бразилското правителство невероятно ще иска да се предефинира управлението на интернет. Иска да се организира такава среща 2014 година. Е, по-настоящем не разполагаме с много информация за това какво ще се случи. Каква ще бъде организацията? Кой може да участва и как? така че можем да дефинираме новите правила за управление на интернет в бъдеще. Също така, накрая, е, бих искал да кажа нещо за едно от е, заседанията, на които присъствах. За мен това е много важно. Става дума за среща с председателя на ИКАН. Обсъждахме Бразилия, бъдещето на интернет управлението, извинете, управлението на интернет. Той показа работата на ИКАН сега и въпросът бе дали ИКАН трябва да продължи да бъде под юрисдикцията на калифорнийското или американското право. Той каза, че управлението на ИКАН трябва да бъде международно. Каза ни, че, управля... че правителството на САЩ е готово също така за такава стъпка, но не бива да забравяме, че трябва да се запазят силните моменти в интернет, неговата структура и че не може да се променя модела. Това трябва да бъде обсъдено в Бразилия. Не можем да поискаме от САЩ да спре да контролира интернет, ако не знаем кой ще контролира след това и как ще работи една такава организация. Всичко това ни бе обяснено от директора на ИКАН. Благодаря. Иска ли някой, който иска да зададе въпрос или да се изкаже? Няма. Благодаря на колегите за работата. Прекъсвам заседанието до 16 часа, когато ще започне гласуването. Както знаете, фиксирано е началния час на гласуването. И така в 16 часа ще подновим заседанието. Cari colleghi, possiamo... Уважаеми колеги, нека да започнем с гласуването. Много ви моля да направим пробно гласуване. И така, гласувайте. Гласувайте, за да видим дали функционират уредите пред вас. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Посто. Votazione. Добре, край на гласуването. Не. Прего. Quella se marche. Bene. Добре. Бютикофер иска да каже нещо. Госпожо председател, забравил съм си картата. Така че ще дам сигнал, ако има много бли... малко разстояние между за и против. Но да, ще ви гледа. И аз така. Двама. Добре, че сте в една и съща група, така че това е улеснява нещата. Добре, започваме с първия доклад. Това е доклада с Артори, компания компромис с съвета. За. Добре, електронно е гласуването. Да, електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 за, 1 против и двама въздържали се. Следващия доклад, пак доклад Сартори за ЕС и Русия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 35, един против и два ще 2, 20, 37 става. Следващия доклад е доклада Гюрк. Изменение 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. Проверка. По какво? 39. По 39. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, предхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 и 22 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 62 за,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 кажете. Добре. Проверка по 67. Добре. Край на гласуването. 20 за, 17 против, приема се 68 за, против, въздържали се, приема се 69 за, против, въздържали се, отхвърля се 50. 50 за,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 99 за, против, приема се компромис 5 за, против, въздържали се, приема се изменение 8 за. Изменение 8. Инта. Нещо не сте сигурни. След компромис 5. Няма ли да се гласува? 101. what, what we vote next. We will vote 101. I will move It Sorry for this. What is the time? Un minuto solo anche per... Само за една минута нека да проверим, за да сме сигурни при гласуването. Докладчикът какво мисли? Трябва ли да се гласува или не? Окей, там се бидам вот една. Левит, on vote plus Он вот vote plus tard. On va les voter, mais plus tard. Okay. Добре, секретарията ми казва, че 8 ще гласуваме по-късно. Ще се гласува след това. Така че 101 сега. 101. Готови ли сте? 101. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Струва ми се, че го приехме, но нека да проверим. По 101. Гласувахте ли? 101. Отворено е гласуването. Можете да гласувате. Край на гласуването. 26 на 12. Приема се. 130 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се 116 за, против, въздържали се, отхвърля се 117 за, против, въздържали се, приема се компромис 7 за, против, въздържали се, приема се 118 за, против, въздържали се, отхвърля се 125 за, против, въздържали се, отхвърля се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 Приема се 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за. Ако компромис 9 се приеме, а това е факт, значи пада компромис 12. Затова преминаваме направо към изменение 6. И така, изменение 6. За. Против. Проверка по 6-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Можете да гласувате. Край на гласуването. 30 за, 8 против. Приема се. Изменение 145 и 7 заедно. За. Против. Въздържали се. Приема се. 146 за. 146 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146. Отхвърли се. Добре. 147 сега. 147. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 148. Плюс инта 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. За. Против.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 15 за, 32 против. Отхвърля се. Изменение 153 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 154 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за, против. Въздържали се. Приема се. 155 за, против въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 174 за. Против. Въздържали се. Приема се. 177 за. Против. Въздържали се. Приема се. 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 166 за. Против. Въздържали се. Приема се. 177, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 179 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 Добре, не. Кое? 23. 23 отново. Проверка. Моля, гласувайте. Двадесет и три проверяваме. Двадесет и три поиска колега да проверим. Така че пак гласуваме 23-то изменение. Край на гласуването.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 11-12 заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 и 1, които са идентични, заедно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30... 31 на комисията по заедостта за, против, Въздържали се, отхвърля се. Заключително гласуване, електронно гласуване по целия доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 30 за, 5 против, извинете, 7 против, 4 въздържали се. И така, продължаваме сега към доклада Андерс Дотер. Готови ли сте? Започваме. Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 58. За против, въздържали се, приема се. 59. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме 59. Край на гласуването. 10 за 28 против. Отхвърля се, значи. Изменение 60 за против. Въздържали се, отхвърля се. 61 за против. Въздържали се, приема се. 62 за против. Въздържали се, приема се. 10 за против. Въздържали се, приема се.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 поискал да се гласува изменение 76 като допълнително гласуване. 76 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Петима за 28 против отхвърля се. Афет 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 78 тикал за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 79 проди за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 4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 Компромис 14 и компромис 7 ги гласувахме заедно, анблок. На различни страници, може би, се намират. Ориентирахте ли се? Е, стигаме до изменение на бюджетната комисия 8, 9, 10, 13 и 3. Анблок. За. Против въздържали се, приема се. 108 и 11 заедно за. 108 и 11 заедно за. Против. Нека да проверим. Защото не е съвсем ясно. 108 и 11 бок. Прекратете гласуването. 20 за 19 против. Приема се значи. Моля. Двама от зелените не си носят картите за гласуване. Колегата Бютикофър и колегата Ламберт нямат карти. Затова се отхвърля. 109 за. 109 против. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Афет 30 за. Против. Въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. Афет 6 за, против, въздържали се, приема се. Афет 7 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Афет 8 за, против, въздържали се, приема се. 51 за. Против въздържали се. Приема се. Бюджет 1 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 7 за. Против въздържали се. Приема се. Афет 9 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Сега. Гласуваме за изменение доклад. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. един гласа е за, един глас против. Приема се. Гласуваме сега за законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Четиридесет един на един гласа. Приема се. И институционалните преговори, моля гласувате. Прекратете гласуването. 40 за, 1 против. Приема се. Минаваме на следващия доклад. Пилар Дел Кастио. Готови ли са всички? Пачваме. 26 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, отхвърля се. Нека да проверим. 206. 206 проверяваме. Прекратете гласуването. Двадесет гласа за, 20 против, 21 гласа против. 20 гласа за, 21 гласа против. Отхвърля се, значи. 207 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 208 за, против. Въздържали се, приема се. 210 за, против въздържали се, приема се 211 за, против въздържали се. 211 и 212 заедно за, против въздържали се, приема се 213 за, против въздържали се, приема се 214 за, против въздържали се, отхвърля се. 28 и 215 заедно за, против въздържали се, приема се 29D и 216D. За. Против. Въздържали се. Приема се. 217 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 224 за. Против. Въздържали се. Приема се. 225 за против, въздържали се, приема се 32, 33, 34 за, против, въздържали се, приема се. 226, 228 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 236 за. Против въздържали се. Приема се. 46, 238 и 239 заедно за. Против въздържали се. Приема се. 230, 240 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против въздържали се. Приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 267 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 68 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за. Проверяваме 282. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така, 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69-то за, против, въздържали се, приема се. 285-то за, против, въздържали се, приема се. 70-то за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се. 286 за против, въздържали се, приема се. 71 и 288 те са заедно, за против, въздържали се, приемат се. Четвърти компромис за против, въздържали се, приема се. 310-то, Тук е, е устно изменение. Устно изменение. Искате ли да го представите? Сега да видим дали се приема или не. Благодаря, госпожо председател. Това изменение а, има за цел на доброволни начала участниците в пазара да информират заинтересованите страни за финансови загуби. Много отдавна има съвместен интерес и от двете страни на Атлантическия океан, и в Европа, и в Съединените щати, и подобна информация да се предоставя строго доброволно. Пак казвам, доброволно да се предоставя информацията за финансовите загуби. В рамките на нашия законодателен диалог с, САЩ искаме уеднаквяване на законодателствата и за това правиме това предложение днес. А от името на зелените и социалистите да се заменят думите инцидентали с думите финансови загуби. Защото иначе става дума да обясняват какви заплахи са, пред какви заплахи са изправени, а тук ние искаме те само да уведомяват за финансовите загуби и то доброволно. Например, искаме да се докладва, примерно една банка, ако е ограбена, трябва да докладва, но не ако е, има някакъв проблем с сигурността и на това се дължи загубата. Казах вече с нашия диалог с САЩ, това се приема да се прави на доброволни начала там. Няма да обяснявам защо аз е, препоръчвам тук минус, т.е. да се гласува против. Искам да информирам колегите от НРП, че продължаваме да се отнасяме отрицателно към това предложение. Благодаря. От залата някой се обажда, но микрофона му не е включен. И така, съгласни ли са всички? с, с, така представеното устно изменение. Не. Имате а, а, възражение ли? Да, казвам, че не сме съгласни и ние сме против това предложение. Добре. В такъв случай, нека гласуваме по 310 без изменението Бутикофер. Diese mündliche Änderung Информираха ме, че това основно изменение е направено по една единствена причина, а именно заради компромис с, с докладчика в сянка на групата на социалистите и демократите господин Калфин. Ето защо аз не разбирам, защото, защо социалистите не подкрепят това, за което сме се оговорили заради техния докладчик в сянка. Ecco, io questo non sono in grado di rispondere ovviamente. Io so... Uh аз не мога да реагирам на това. Само се кажа, че устното изменение може да бъде прието, ако всички са съгласни. Тъй като има някои, които възразяват, това устно изменение не може да бъде прието. А, ние всъщност приемаме устното изменение, но ще гласуваме против. Добре а, няма значи, възражение срещу внасянето на носното изменение. Ще го добавим към 310-то изменение, а сега ще гласуваме. Извинявайте, госпожо председател, но аз съм против. Аз съм против приемането на устното изменение. So it should not be put. This is crazy. Луда работа. Добре. Кой е против представянето на устното изменение? А, има, трябва да има четирма, които са против него. Един, два, трима, четирма. Значи има четири а, души, които са против, значи то не може да бъде внесено. Не може и да гласуваме за него. В такъв случай ще гласуваме 310-то изменение, така както е в момента без устното изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 310 гласуваме по него, както е заложено до сега. Край на гласуването. 24 против. Колко са за? Приема се. И сега пети компромис. За, против, въздържали се, приема се. Шести компромис. За, против, въздържали се, приема се. 35-то изменение за, против, въздържали се. Отхвърли се. 90-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 337 за, против, въздържали се. Приема се. 336 за, против, въздържали се. Приема. се. 338 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 342 за, против. 342 повтаря председателката по първата част. За, против, въздържали се, приема се. 343 за, против, въздържали се, приема се. 96-то за против въздържали се приема се. 344-то за против въздържали се приема се. 345-то за против въздържали се приема се. 97-то за против въздържали се приема се. Седми компромис за против въздържали се приема се.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 И сега второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето, за, против, въздържали се, приема се. 143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 11 за, против, въздържали се, приема се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 извинявайте, казва председателката, 13 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, от, приема се. 188 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се.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 Край на гласуването. А 37 за, 4 против. 6 всъщност са против. Приема се. Поздравление за авторите. Adesso noi. И така. стигаме до така наречените топ 10. А първо ще гласуваме резолюцията. И след това въпроса с искане за оцен отговор. Значи, първо по резолюцията на доклада на Пол Рубик. Първи компромис. За, против,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 електронно по 14-то изменение. Гласувайте, моля, край на гласуването. 14 за, 27 против, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 18-то изменение по първата му част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се.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 26-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 300 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, Отхвърля се пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Ще проверим гласуването по пети компромис. Гласувайте с картите, моля. Край на гласуването и резултатът 25 за, 16 против, приема се. 32 по втората му част за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 По първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, от... приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за,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 Прекратете гласуването. И резултата 26 за, 14 против. 17 всъщност против и един въздържал се. Одобрява се. И сега преминаваме към устният въпрос. Ще гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. И резултатът 34 е е, за, 4 против и 5 въздържали се. С това приключихме а, а, гласуването. Ще направим пауза за минутка-две, за да могат да излезат от тези, които желаят и след това ще продължим работата по дневния ред. C'est difficile aujourd'hui. Non, je sais pas tout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 que nous avons On a encore Madame, Madame euh, Jordan et après, après Madame Corolla. Bene, proseguiamo i nostri lavori. Колеги, продължаваме с работата. Доклад на госпожа Джордан. Давам ви веднага думата. Имате думата, госпожо Джордан. Романа, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. И така, в началото на март 2011 година се случи е, събитието в, в Фукушима. След това бе взето политическо решение от Европейската комисия и други да се проведат стрес-тестове на ядрените инсталации за гарантиране тяхната безопасност. На базата на тези тестове и съществуващото законодателство бе направен един преглед на същото законодателство. И така, тук има едно предложение от страна на Европейската комисия за бъдеща директива за ядрената безопасност на ядрените инсталации. Има нови изменения. Европейската комисия е свършила много добре работата си. Нека да ви спомена част от предложенията на комисията. На първо място Европейската комисия обръща специално внимание на дефиницията на това, що е компетентен регулаторен орган. Освен това, включват се критерии а, за това какви трябва да бъдат тези компетентни регулаторни органи. Трябва да бъдат независими, казва Европейската комисия, определят се критерии за това как да се предоставя финансирането, човешкия ресурс и така нататък. Идеята тук е да се подобри е, готовността за проверки на място и е, така да се гарантира ядрената безопасност. Е, това е описано в специален член. Освен това, Предложението казва и а, различни неща за онези, които имат лиценз. Имаме също така редефинирана проверка, партньорска проверка, както и отново говори се за кадрите, различните подробности, различните умения на кадрите, това, което според мен е много важно, е, че тук се въвежда едно ново изискване за това подизпълнителите да имат необходимите компетенции за работа с ядрени инсталации. Имаме още едно ново изискване за националните регулаторни органи, както и лицензодържателя – те трябва да изготвят стратегия за прозрачност. След това тук има глава, посветена на специално поети ангажименти, общите цели за а, ядрена безопасност, описана е методологията. В това законодателно предложение намираме също така важни предложения за прилагане на принципите на изграждане на култура на безопасност. И също тези цели, свързани с безопасността, трябва да покриват целият жизнен цикъл на инсталацията като се започне от самото начало, изграждането, пускането в експлоатация и след това изваждането от експлоатация. Освен това, много е важно да извлечем своите полки от бедствията, които се случиха наскоро, да дефинираме външните рискове и опасности, както и онези, които се дължат на човешкия фактор. Още нещо. Тук се съдържат различни видове бедствия и аварии. Много стрикно се прилагат съответните изисквания, описани са всички видове аварии, различните степени на аварии, различните видове бедствия. Освен това, са описани различните видове щети, които може да претърпи реактора и съответно какво трябва да остане в зоната а, за безопасност или радиационната зона и какво остава извън нея. Трябва да има план за а, реагиране на място в случай на авария. Това, което научихме от случая в Япония е, че тези ядрени инсталации задължително трябва да разполагат с едно централизирано звено, извинете, един, една, една централизирана инсталация или ядро, което да бъде достатъчно добре изолирано от останалата част. А, има нови изисквания за партньорските проверки. 10 годишни партньорски проверки, извинете, на всеки 10 години. След това и тематични партньорски проверки също се предвиждат. Като част от тези проверки е, е засилена ролята на Европейската комисия, което според мен е много положително, защото стана ясно от Япония, че регулаторният орган там е бил много слаб, т.е. не са имали никакви правомощия да оповестяват или за да предприемат каквито и да е действия. В нашия случай мисля, че ние можем само да се радваме, че Европейски съюз всъщност дава една добавена стоеност. След това е засегната важната тема за санкциите. Сега какво мисля аз по въпроса? Съвсем набързо. Отдавна чаквам, очакваме а, промените в тази директива. Те идват съвсем своевременно, така че ще можем да ги приемем до края на този мандат, но наистина трябва да се потрудим. Моите колеги работят много активно, като наистина целта ни е този доклад да бъде изготвен до утре, за да можем да го дадем за превод, писмен превод и след това нещата вече ще са готови. На първото пленарно застание през април вече според мен ще можем да гласуваме. Освен това планираме да проведем едно изслушване на 12 февруари ще се проведе то. Така, сега по същество трябва да кажа, че бих искал много да се сведе случая на, е, е, извинете, да се сведат авариите до минимум. Така или иначе, обаче, винаги трябва да, да сме готови и да имаме висококачествена координация. Иска ми се да има хармонизирани стандарти а, за безопасност, защото това ще даде, ще вдъхне повече енергия у гражданите, извинете, ще вдъхне повече доверие у гражданите в такъв тип инсталации, затова е нужно да има и хармонизация. Предложенията на Европейската комисия, пак повтарям, са много добри. Аз наистина съм направила бележки по същество по тях. Имам някои технически изменения също така. И според мен трябва да спазваме стандартите на Международната атомна е, е, Международната агенция за атомна енергия. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Давам думата на колегата Корейра де Кампус. Grazie, Presidenta. Eh, eu concordo Благодаря, госпожо председател. Като цяло съм съгласен с докладчика. Аварията в Фукушима сериозно наруши доверието на международната общност в безопасността на ядрената енергия. В Фукушима имаше много технически неизправности, но както и да е след, този, след тази авария бяха взети множество решения, отнасящи се до бъдещето на ядрата енергия. Страните членки взеха своите решения и начертаха стратегия. Атомната енергия а, а, обаче последиците от ядрените аварии а, не се спират на междудържавните граници граници, така че са необходими международни мерки на цялата европейска територия. Така че е, със сигурност трябва да се вземат общи мерки за ядрена безопасност, тъй като в Европа има още много ядрени инсталации. Трябва да научим своя урок, да напишем своето домашно. След Фукушима бяха направени вече стрес тестове, което е чудесно, но ние харесваме и предложенията за подобряване на националните разпоредби, предложенията за подобряване на прозрачността и създаването на един механизъм за сътрудничество, също така и въвеждането на партньорски проверки. Обменът на опит и на информация е нещо, което е задължително необходимо. И заобщо ключовата дума тук е информация. Освен това, предложението на комисията се съобразява с принципа на субсидиарност. Освен това, се отдава по-голямо значение на координираните действия Освен това са взети правите различните различните етапи от жизнения цикъл на една ядрена инсталация. Всички те трябва внимателно да се проверява целият този процес от пускането в експлоатация до извеждането от експлоатация. Е, трябва да бъде контролиран и наблюдаван непрекъснато. Нашата цел е да реагираме бързо и ефективно в случай на авария. Трябва да бъдат представени и планове за действие в случай на авария ние съгласни сме с това, което предлага комисията, съгласни сме с заключенията на докладчика. Děkuji, paní předsedkyně. <clears throat> tak, jak již mi kolegové e, říkali, e, skutečně po Fukušimě. Беше вече казано за е, последиците от голямата авария в е, е, Фукушима. Каза се вече също така, че хората са доста по-загрижени за сигурността на ядрените инсталации, така че е важно и за нас да видим до каква степен са безопасни ядрените инсталации в Европа и на нас се пада задачата да подобрим сигурността, осигурявайки независима и прозрачна работа на националните регулатори за ядрена енергия. Предложенията са много положителни, тъй като ние искаме да възвърнем доверието на нашата общественост в ядрените инсталации, които сами по себе си са много комплексни. Бяха проведени стрес тестове и бяха набелязани четири области, в които трябва да се направят подобрения. но не е направено предложение за изготвяне на нова директива, в на директива. Това за мен представлява проблем, защото ние работим с нови дефиниции, с нови разпоредби и според мен ние трябва да бъдем изключително ясни във нашите формулировки, за да избегнем двойното регулиране. Много важно е наистина много важно е да се избегне всякаква възможност за потенциално двойно тълкуване, така че всяка институция да знае по какъв точно начин да работи. Има един нов член 8а който урежда процеса с партньорските проверки. Е, формулировката трябва да бъде изключително ясна. Аз мисля, че все още нещата не са напълно ясни. Настоящия текст допуска двойно тълкуване на е, е, процедурата за извършване на тези проверки. Затова аз мятам, че предложението на комисията а, а, трябва да се занимава с допълнителната административна тежест, а, а, която със сигурност може да се появи вследствие на въвеждане този механизъм за контрол. Ето защо е много важно да се дефинира позицията на регулаторните органи на национално равнище. И аз Смятам, че трябва да се гарантира професионализма и пълната независимост на тези а, а, регулатори. Що се отнася до член 8, който вече споменах, той определя независимия статут на националните регулатори. И ако комисията иска да бъде един вид супервайзор на този процес, тя може да изпадне в конфликт на интереси, защото а, това следва от а, текста. започна е да се види коя точно процедура ще бъде възприята в един или друг случай. Докладчика предлага да бъде проведено изслушване по тази тема. Това е, е важно да се състои, защото ядрените инсталации са много комплексни, сложни в техническо отношение, така че въпросът трябва да се разгледа задълбочено и в целия му спектър процедура процедурата съответно са много а, комплексни. Трябва да подходим изключително а, сериозно. От друга страна, обаче, не трябва да пренебрегваме въпроса и за психологическата тежест върху обществеността защото обществеността е обезпокоена от сигурността на тези толкова сложни инсталации. Аз много ще се радвам да участвам в работата. Благодаря, давам думата на комисия. Искате ли да се изкажете? мадам президент, мадам рапортер, Госпожо председател, госпожо докладчик, почитаеми дами и господа, най-напред е, искам да ви благодаря е, за положителното отношение към предложенията на комисията. Нека напомня някои най-важни принципи, заложени в предложението на комисията и защо излезахме с това предложение. Особено след последното, което чухме. Ние е, получихме един е, двояк мандат от Европейският съвет, първо да проведеме стрес тестове и второ да преразгледаме европейското законодателство в областта на ядрената безопасност. Вашия парламент също така прие резолюция за преразглеждане на директивата за ядрената безопасност. Разговаряхме с различни събеседници, Международната агенция по атомна енергия. Разговаряхме с обществеността чрез изслушванията във връзка с стрес-тестовете. Консултирахме техническа група, научни експерти във връзка с договора за евроатом. Тоест работата беше доста широка, изчерпателна и се основаваше на няколко принципа. Първо, независимостта на органите, които се занимават с въпросите на сигурността. Второ, прозрачността в взимането на решения. Трето, постигане на високо ниво на безопасност чрез формулиране на цели за безопасността които ще дадат опорни точки на националните органи по безопасността, които ще могат да постигнат тези цели съответно в съответствие с собствените си процедури и начин на работа. Именно за това в предложението се обръща специално внимание на това, че целите трябва да бъдат постигнати и това да бъде установено чрез партньорски проверки. Нека бъда ясен. Партньорските проверки не са форма на контрол. Те по никакъв начин не изземат правата на националните органи по ядрената безопасност. Партньорските проверки са просто начин първо да се обменя информация за най-добрите практики, а също така за уеднаквяване на начините на работа и пак за използване на най-добрите практики в целият Европейски съюз, което несъмнено е цел, която всички споделяме. Нека кажа още нещо – в отговор на нещо, което бе споменато тук. Предложението дали не е преждевременно. Да се нарече предложението преждевременно, след като изминаха две и половина година от катастроф... години от катастрофата в Фукушима е, и всички данни, доклади, които получаваме от Япония, би било прекалено. От Япония би било прекалено. Предложението бе най-широко обсъждано от специалисти в тази област и от органите, които се занимават с регулирането на ядрената промишленост. Те също така приеха система за партньорски проверки. Нещо, което вече споменах. Тоест, смятаме, че предложението е навременно и системата, която предлагаме е уместна. Сега, дали Европейската комисия иска да действа като регулатор, регулиращ орган, това вече също споменато от някой и би, трябва, би следвало да се отговори. А отговорът е не. Не, Европейската комисия няма амбиции да се превръща в орган, който да регулира ядрената безопасност ние се придържаме към принципа на независимост, който споменах и по-рано, и принципа на прозрачност при взимане на решения. Какво предлага комисията? В членът, който се отнася за партньорските проверки, ние предлагаме създаване на добър механизъм за взимане на решения и когато няма единодушие за резултатите на партньорските проверки, да има орган, който да може да вземе решението. А това е по същество. По съществото на предложението бих искал също така да спомена, че комисията отдава голямо значение на графика за предложение, темата на това предложение сегашният мандат. И затова приветствам а, пред това, което каза доклад, госпожа докладчика. А именно, че тя вече е много напреднала с подготовката на становището си, което ще даде възможност работата бъде свършена и от тази комисия, и от парламента в рамките на този мандат. Благодаря. Благодаря на всички. Те давам думата на докладчика съвсем накратко, ако иска нещо да каже. Хвала лепа за все коментари, ки сме их добили. Благодаря за всички коментари на колегите. Съвсем накратко дали е прекалено рано направено това предложение. Не мисля така. Трябваше да реагираме съвсем отговорно и бързо след аварията в Юкошима. Ако си спомните 2008-2009, парламентът бе много по-амбициозен, що се отнася до тази директива за безопасността, в сравнение с съвета. Така че е в интерес на Европейския парламент е да преразгледа директивата. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и искам да ви призова да направите своите изменения, да ги изпратите. Ще се видим след нова година и се надявам да можем да изготвим максимален брой компромисни изменения. Благодаря. Сега давам думата на колегата Корола. Тук ли е? Прего. Да, имате думата. Става дума за едно изменение на директива за емисиите от а, самолетите. Благодаря. Yes, thank you very much. Um, aviation was... Благодаря. Авиацията бе включена в системата за търговия с емисии от началото на 2012 година. От самото начало държавите членки и техните авиолинии получиха ответни мерки от трети страни поради решенията. Държави като Русия, Китай, САЩ, Индия и Бразилия отказаха да спазят правилата ни. Тези е, мерки, санкциониращи нашите авиолинии, намалиха нашата конкурентоспособност. Така се намали и потенциал за растеж И за това в края на миналата година, поради международен натиск, Европейската комисия предложи Европейския съюз да, напра... да се отдръпне малко назад и за това стигнахме до решението за спиране на часовника. Това бе направено, за да се създаде добър климат за преговори на ЯТЕ, Общото събрание на ЯТИ, което се проведе през октомври. Това бе един мъдър избор. Той помогна на, Я, на ИКАО да напредне и да се стигне до споразумение. Сега ще се направи общи глобални мерки за емисиите от авиация до 2016 година. Но Европейския съюз сега отново действа сам с тази директива, като предлага модела на авиопространството, където всички полети, които излизат или влизат в Европейския съюз, ще бъдат част от схемата за емисии. Това е планирано за 2014 до 2020. Налагането на европейското законодателство върху трети страни и техните оператори вече доведе до големи критики и отново излиза риска да има мерки, които да доведат до санкции, рестрикции за, като отмъщение. Всички големи авиолини са против това предложение, защото те знаят, че то ще накърни интересите им. Същото се отнася и за ята. И за EEA. E това е Европейската асоциация на авиолините. Голям брой държави членки също са против, е, тъй като рисковете са големи и видими и а, няма да се спечели много. Ако сравним този модел с, с цялата схема, ще кажем, че тук се покрива 38% от емисиите, докато при предишното положение те бяха малко по 30%, т.е. съвсем малко се печели, а рискът е огромен. Европейския съюз всъщност е една голяма пречка за глобално споразумение за климата. И ето това е пример за това поведение. Европейския съюз толкова много си харесва собствения модел, че това му поведение води до нежелание от другите да преговарят. Що се отнася до авиацията, съм чувала да се говори за това, че всички са готови да намалят емисиите си, но се питат защо трябва на сила да бъдат карани да приемат европейския модел. Е, какво е това? Политическа гордост или някакво щеславие? Реакциите са че Европейския съюз с поведението си и комисията с поведението си, за съжаление, поставя под въпрос един добър, една добра атмосфера за преговори, които, която наскоро бе създадена в Асоциацията за гражданска авиация. Затова своето предложение смятам, че трябва да се продължи с подхода за спиране на часовника до 2016 година не бива да се налага на международните ни партньори. Ще има общо събрание на ИКАО през 2016 година, където се очаква да се постигне едно глобално споразумение. За да имаме такова решение, трябва да запазим набраната скорост. Европейския съюз е лидер и иска да продължи да бъде лидер, но това трябва да продължи да бъде правено по един много по-интелигентен начин. Плановете на комисията всъщност ще развалят плановете, които вървят добре и това е единствения, който може да постигне съгласие. Европейския съюз би се провалил, ако предлага такова законодателство, особено сега. Глобален механизъм се подкрепя и от държави извън Европейски съюз. Това е за първи път и наистина големи играчи са съгласни с нас. Не бива да спираме този напредък с вътрешните си противоборства. Благодаря. И аз благодаря. Колегата Крамер има думата. Ще говоря като докладчик сянка на Алди. Може би ще бъда малко по-директен, отколкото госпожа Корола. От 6-7 години работя по тази тема и групата, в която участвам, се бори от 6-7 години за включване на авиацията в схемата за търговия с емисии. Още тогава имаше проблем с третия държави, които първо не се чувстваха включени, след което организираха съпротива, за да не бъдат включени в схемата. Европейския съюз до последно игнорира тези е, сигнали. Госпожа Корола правилно каза, спирането на часовника беше правилното решение защото Европейската комисия беше изправена пред силна международна опозиция. На последното общо събрание на ИКАО се стигна до една необичайна ситуация, каквато обикновено няма в ИКАО появи се една атмосфера на борба за мен е, е, е съвършено необяснимо, че Европейската комисия ни представя модел, за който е е съвършено ясно от самото начало, че няма да се постигне нищо друго, освен конфликти с трети държави. Мисля, че е а, е, крайно време да подкрепим процеса в е, ИКАО, е, който е един много тежък процес. Има пътна карта за 2016 година. Този процес напредва много бавно и ние трябва да заемем конструктивна позиция, не непрекъснато да провокираме останалите страни от ИКАО. Мисля, че вече това не е въпрос на политическа воля, а е въпрос на приемане на създалата се международна ситуация. Ние не можем да налагаме нашето право срещу останалата част на света, защото ако останалата част на света не е съгласна да прилагаме нашето законодателство, ще стигнем до там, където вече бяхме. Ще провокираме търговски е, конфликти, към нас ще бъдат отправени е, заплахи за ответни мерки, ще бъдат прилагани ответни мерки. Така че аз съм съгласен с е, госпожа е, Корола, която тя казва, е, че този труден, бавен и мъчителен процес в е, ИКАО, в крайна сметка ще бъде поставен под заплаха, ще бъде спрян в крайна сметка от Европейския съюз, защото много държави ще кажат, а ето ги пак европейците, е, с е, техните безумни идеи и изисквания. Постигнат е много крехък компромис е, до 2016 година с евентуално по-дългосрочна перспектива през 2020 година. И за мен е, е ясно, че ние трябва поне да продължим спирането на а, часовник, да бъдем по-последователни в изваждането на авиацията от тази схема за търговия с емисия, защото включването на авиацията в тази схема ще доведе единствено до влушаване на конкурентоспособността на европейските авиокомпании. Няма да даде никакво отражение върху климата. Колегата Джордан има думата. Благодаря, госпожо председател. Mnenja имала, ампак тократ па морам реч да е... По принцип съм съгласна с колегата Корола, но така ли, че трябва да кажа, че в този случай становището ми е различно. Ако Европейския съюз реши, а ние го решихме 2008 година, че искаме да намалим емисиите си общо като общество, то тогава отделните сектори би трябвало да споделят тежеста по-равно. Ако авиационният сектор не иска да понесе тази тежест, то от други отрасли ще трябва постепенно да увеличат своята тежест. Другите сектори достатъчно са натоварени вече имат заложени ясни стандарти, а в авиацията такива няма и това не е положително. Освен това смятам, че Европейския съюз трябва да запази своите компетентности, т.е. да определя мерките на своята територия. Никога не съм била съгласна с този подход на спиране на часовника. Мисля, че това беше провал на Европейския съюз и мисля, че подадохме на натиска на трети страни тук. В Варшава присъствах на конференцията, която се проведе по тази тема и там се видяхме с представители на ИКАО, които представиха своите планове пред нас. най-вече идеята до 2016 година да се приеме общо споразумение, да започнат да се намаляват емисиите след 2020 година. Трябва да кажа, че гледам много скептично на всичко това, защото още през 2001 година ИКАО а, реши, че ще прави такова споразумение, а такова все още няма. Споразумението от Киото, както знаете, не е достатъчно а, амбициозно, а в ИКАО нещата изглеждат още по-зле от споразумението от Киото. Още един проблем. Намаляването на емисиите трябва да бъде факт. Има очаквания до 2020 година това да стане. Тогава обаче други сектори в Европа вече са си ги намалили с 20% своите емисии. Затова не съм съгласна с вече казаното от колегите. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Виторио Проди. Благодаря, госпожо председател. Тук сме, оказваме пред една, един проблем, който е много сериозен и се дължи на една презумпция на Европейската комисия, която си мисли, че може а, да има достатъчно ясна позиция и да си мисли, че има такъв авторитет, че всички ще я следват от целия свят. Обаче, за съжаление, не се намираме в такава позиция. Преговорите от Варшава всъщност бяха един провал. Така че самите ние трябва да намерим различен вид представяне на това споразумение. Всъщност, то трябва да се основава много повече, отколкото е на настоящата схема, за търговия, която пък да се основава на едно равенство и справедливост при налагането на тези емисии и тяхното разпределение. От друга страна, смятам, че има една необходимост, една потребност и всички трябва ясно да разберем, че трябва да се действа и това да е част от е, нашето съзнание. Така че смятам, че ИКАО е мястото, където би трябвало да се случват тези неща и където да се проведат тези преговори, или поне е, да започнат. Смятам, че това, което може да бъде направено в кратки срокове, би било едно предложение, което е нещо като данък върху въглерода, а не механизъм от пазарен тип. Трябва да се насочим към едно споразумение, да целим едно споразумение, защото проблемът е много сериозен. Това е един принцип, който може да се развие с времето към постигане на глобално споразумение, когато успеем да постигнем такова. Затова аз предпочитам да има преговори с ИКАО, които да се основават на приемането на един данък върху горивата, или въглероден данък, както се нарича, защото това може да даде необходимите ресурси за интервенции, и то от спешен порядък, за да можем да се адаптираме към климатичните изменения. И също така държавите, които имат големи резерви на въглища в тропичните гори, тропическите гори, извинете, също ще бъдат признати по този начин, защото много важно да признаем на тези държави щетите за общото благо. Защото а, тази гора, ако бъде добре опазвана, тя е едно общо богатство. Затова можем да тръгнем от тук и да се опитаме с малко повече смирение да видим кои са предложенията, които биха могли да постигнат, да, да, да получат съгласие в международен план. Многократно съм говорил за това, но накратко това е всъщност климатичната справедливост едно предложение, което може да съдържа и един отговор на декларацията от Бали. Тази необходимост декларацията от Бали да бъде преведена в политически задачи. Благодаря. Грация, колега Проди. Благодаря на колегата Проди и давам думата на колегата Меркис. Thank you, uh, uh... uh. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на а, госпожа докладчика. Мисля, че позицията на докладчика е пределно ясна. Но аз съм на малко по-различно мнение. Както за миналото, така и за нашите минали намерения. А, мисля, че имаме малко прекалено, малко се предоверяваме на ИКАО, защото а, неговите решения не са задължителни за световният авиационен пазар. Почердавам думата задължителни. А, да, а, трябва да признаем, че намеренията на отрасъла бяха много добри, но намеренията не са а, нещо, което е правно обвързващо. Кът, въпросът е през 2016 дали ще трябва да се приемат мерки, които да влезат в сила през 2020 година резултатът от този процес все още не е ясен. Какъв ще бъде изходът? А, така че, какво можем да направим в момента? А, да изразим нашето одобрение прямо процеса и да оказваме натиск върху ИКАО за сключване на споразумение. И мисля, че именно такъв трябва да бъде подходът между 2014 и 2016. Има три причини за това. Първо, подобен а, подход ще бъде благоприятен за а, околната среда. Това значи 14% да намалим е, емисиите. А, но втората причина е, че Европейския съюз не може просто да се поддаде на натиск от страни като, като Китай защото световната политика по отношение на измененията на климата е много трудна. Но ако имаме амбициозни цели, трябва да видим дали другите върват след нас. Ако има желание да се стигне до споразумение, не трябва да се подаваме на натиск от страна на страни като Китай, и затова спирането на часовника може да се изтълкува като слабост, като отстъпка от страна на Европейския съюз. И трето, трябва да се поощри и КАО да се сключи споразумение до 2016 година, защото след 2016 година Асамблеята на ИКАО трябва да представи доклад пред Европейският парламент и съвета за това докъде е стигнал, са стигнали преговорите за механизъм, пазарен механизъм а, по този въпрос. Затова аз ще влов, внеса изменение, че това изключение трябва да въжи само до 2016. И накрая искам да подчертая значението на мониторинга. Защото няма съмнение, че мониторинга повишава бдителността на участниците към това как изразходват горивото е, и възпира онези, които биха искали да нарушават правилата. Благодаря, госпожо председател. Искам да работим заедно. Е, ще внеса няколко изменения. Благодаря. Господин Рансдорф, благодаря за възможността да говоря пред вас. Тези опасности за околната среда могат да бъдат избегнати чрез е, технологичните иновации и социално приспособяване. В света в момента има 700 хиляди моторни превозни средства, стотици хиляди самолети. И трябва да ви осведомя, че в момента има някои важни, големи технически новости, които имат голямо значение. Например, в моята страна е патентован способ за намаляване на емисиите от превозните средства. Способ, който може да се прилага към всяко превозно средство, независимо от неговата възраст. И по този начин се намаляват емисиите 70%. Е 70% намаляват емисиите. И а, може да се прилага тази система и за самолетите. Проблем е, че производството на съоръжението струва само 5, 5 долара. Тоест, то е много ефто. Наместо да се дават 60 000 долара за катализатори. Катализаторите са много по-скъпи, но те вече са въведени в автомобилостроенето. Има много силно лоби в тяхна защита, което се противопоставя на всякакви иновации. Друга новост, която може също така да подобри състоянието на нещата, това е един патент за цементовата промишленост. В цементовата промишленост а, е, е одобрен патент само преди месец при добавяне на някои керамични а, е, суровини се намалява потреблението на енергия и суровини в а, производството на цемент. А, трябва да кажа, че производството на цемент е много енергоемко и материалоемко. Тоест, нашите правила в Европейския съюз се оказват пречка за подобни иновации и развити техни... пречка пред техническия прогрес. Трябва да подчертая, че в доклада, подготвен от колежката Корхола, високо цена не само нивото на нейната подготовка, но също така, че тя изцяло се отъждествява с проблема. Благодаря. И аз благодаря. Комисията иска ли да каже нещо? Thank you, Madam Chair. Uh, good afternoon. Благодаря. Добър ден. Благодаря ви за коментарите и наблюденията. Мисля, че наистина се намираме в много сложна политическа ситуация. Ясно е, че схемата за търговия с емисии на Европейския съюз беше посрещната с смесени чувства. Но в нашия процес на съвместно взимане на решение ни позволява да продължим до следващия април да взимаме важни решения. Трябва да го направим Присъствал съм на общо събрание на ИКАО и знам, че прилагането на пълната схема за търговия с емисии на Европейския съюз ще се възприема като провокация. А, и въпреки това, глобалните действия на ниво ИКАО продължават да бъдат в центъра на нашата а, политика. Трудно е в момента да се прецени какви ще бъдат а, предимствата, ако се приложи подход по-различен от а, настоящия. Предложението на комисията отговаря на а, а, опасенията, съображенията на партньорите. В средносрочен план ние предлагаме да се покрият само емисиите от въздухоплаването на територията на Европейския съюз, без значение от каква националност са самолетите. Ние не приемаме бизнесите, които искат да действат на територията на Европейския съюз от трети държави, да имат предимство пред фирмите от Европейския съюз. Защото мултинационалните компании трябва да се съобразяват с международните норми Включването на въздухоплаването в схемата за търговия с емисии на Европейския съюз е част от цялостните економически усилия на Европейския съюз. Няма смисъл да изключваме този сектор, защото там емисиите нарастват. Да. Е в духа на резолюцията на ИКАО ние продължаваме дискусиите ни с трети държави, за да обясним какъв е нашия подход и това как той се вписва в дискусиите в ИКАО. Мисля, че е, сме постигнали много добър баланс между взимането на предвид на специфичните обстоятелства, които са възниквали които са възникнали, нали, въвеждайки е, едно правило е, е, от деминими с едното от нашето, нашето предложение а, за, а, е свързано с нашето съображение, че напредък може да се постигне само ако се вземат а, ранни, ранни мерки, а не чрез бездействие. Що се отнася до а, приемането и съответствието с а, мерките 98% от емисиите са направени в пълно съответствие с европейското законодателство. Ако не правим изключение за някои превозвачи, които не се съобразяват с европейския режим, това ще бъде несъобразяване с клаузите за избягване на дискриминацията. Продължаваме да сме е, убедени, е, че ще има добавена стоеност е, от действията на комисията. Обедени сме, че трябва да продължи процеса на съвместно взимане на решения. Благодаря. Колегата Корола има думата. Thank you very much. I have to say I'm not convinced. Аз не съм убедена, казаното от комисията. Внимателно прочетох обяснителния меморандум и не изненадва тази логика. В отговор, тук се говори всъщност за успеха на ИКАО, как добре е свършило застането през септември. В отговор на това и за да се насръчи създаването на глобални мерки, ориентирани към пазара, трябва да се направят изменения и така нататък. Изненадана съм наистина, защото реакцията беше точно обратната. Това което казва Европейския съюз, всъщност не създава конструктивна атмосфера, нито пък насърчава по-нататъчните стъпки към подписването. Благодаря за това, което каза господин Крамер. Радвам се, че можем да си сътрудничим. Към госпожа Джордан. Искам... Просто, може би, не сте ме разбрали. Искате вътрешната ни схема да продължи в Европейски съюз, но тя ще продължи. Авиационната схема ще продължи. Вътре в Европейската економическа зона. Ние ще продължим да работим така, както сме избрали. В случая обаче говорим е постигането на глобално споразумение. Затова не трябва да принуждаваме другите, защото това ще развали добрата атмосфера. Казахте, че трябва да се погрижим за авиацията, за да намали и тя своята част от общите намаления. Разликата е малка, 38, а не 30. И ако рискуваме само заради тези 8% възможността да се постигне глобално споразумение, мисля, че Това ще бъде много тревожно. Към госпожа Меркис. Трябва да се въведе обвързващо споразумение. То трябва да бъде е, трябва да бъде подписано от е, ИКАО до 2016. Наистина, трябва да бъдем амбициозни, многократно съм го чувала, но, колеги, какво означава всъщност това? едностранните действия амбициозни ли са? Ако по този начин се поставя на карта едно глобално споразумение. Никак не сме амбициозни, тъй като резултати не получавахме. Сегашната схема за търговия с емисии дава много тревожни примери за това. По време на тези много скъпи мерки наложени от схемата, Европейски съюз е повишил емисиите си, като вземем предвид, ако гледаме цялостно на емисиите. Внес, вносните емисии са нараснали много. Не говорим само за производство, но и за потребление. Ние внасяме все повече – Международната търговска статистика показва, че откакто прилагаме такива климатични мерки, сме увеличили общия, си, общия брой на емисиите, емисиите си. Ето до тук води едностранната политика. Затова не обичам едностранните мерки. Трябва да продължат разбира се, тези. Аз съм готова да се съгласа, че трябва да продължат в Европейската економическа зона. Но рискуваме търговски войни. И това не би било никак мъдро. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Искам да ви припомня, скъпи колеги, че изменения се подава до четвъртък, 19 декември, 12 часа на обяд. Искам също така да припомня, че утре сутринта комисията започва да създава в 10.15. Имаме заседание заедно с националните парламенти. Темата е какъв да бъде пазара на енергетика през 21 век. Също така, колеги, и тази вечер в 18 часа имаме коктейл за коледа, да се поздравим и всички присъстващи са поканени. Благодаря.